приключи. Гласкусията ще бъде по-късно. Сега преминаваме към Таджикистан. Положението с лицата лишен свобода поради убежденията си. Госпожа Халтова, господин председател, Таджикистан е най-бедната сред страните от Средна Азия и ние трябва да продължим да подкрепяме социално-економическите процеси в страната. Трябва обаче и да напомним на страната за задълженията и във връзка с поразумението за партньорство и сътрудничество. Партньорството трябва да се основава на общи ценности. Вчера диалогът по правата на човека с Чекистан и Европейския съюз се проведе. Парламентът искаше да изпрати ясно послание е, на този диалог по правата на човека, можем да заключим, че ситуацията непрекъснато се влушава. Приети са репресивни закони, имам предвид е, закона за обществените сдружения, това е им свързано с опасно за сериозни санкции срещу НПО. Също така беше прият и закон за адвокатската колегия, който застрашава независимостта на адвокатската професия и така нататък. Политическите затворници е, са е, обвинени по очевидно фабрикувани обвинения, настояваме за освобождаването им. Не можем да приемем, че е, борбата срещу тероризма, което е проблем, разбира се, трябва да се води като се потъпват демократичните права за това, е, трябва да дадем възможност е, на мирните активисти да е, осъществява своята дейност. Господин Корал, имах възможността да проверя как стоят нещата в Таджикистан. Участвах в мисия за наблюдение на изборите миналата година. Това е страна с ясни тоталитарни тенденции където репресията срещу политически партии, опозицията, възможността за сдружаване, за изразяване на критик, критични бележки, свободата на медиите са все проблемни области. Имаме споразумение за партньорство с Таджикистан. Там са заложени определени цели. Тези цели очевидно не са постигнати с конституционния референдум, който беше проведен през март. Президентът чисто и просто елиминира своите конкуренти. Аз мисля, че трябва да се намесим, що се отнася до онези, които са лишени от свобода заради обожденията си и това да намери отражение в нашите взаимоотношения. Господин Танък. Господин председател, както много след съветски републики, постсъветски републики, има а, драматична, а, драматично възраждане. А, гражданската война срещу е, опозицията доведе до смъртта на хиляди хора от 1992-1997. От тогава насам имаме настоящия президент е, и ние виждаме продължение на репресиите от е, гражданската война. Сега е четвъртия му мандат и той и, е, има правото, осигури си правото да бъде там до живот. Е, е, е, има е, арестуват лидери на опозицията, журналисти и списъка е, е, не е, е похвален. Таджикистан се придвижва все повече към орбитата на Русия. Европейския съюз в момента е в е, е, стагнация и до голяма степен економиката зависи на парите, които изпращат работещите в Русия. Господин Панцери. Благодаря, господин председател. Преди една година Европейския парламент осъди сценарият, по който се проведаха изборите за парламент през май тази година. Референдумът промени Конституцията, като се премахна броя на мандатите и президентът може отново да се кандидатира. Днес не е само политическия контекст, който критикуваме, а критикуваме и сериозни пропуски в съдебната система. Ние предлагаме да се обсъдят въпроси, свързани с споразумението за партньорство в и партньорство. Това е задача, която имаме в, която сме си поставили в днешния доклад. Господин Келам. Господин Келам, преди 6 години между Таджикистан и Европейския съюз бе сключено споразумение за партньорство и сътрудничество. Тогава влезе в сила споразумението. То не се свежда само до търговско-економическо сътрудничество. В член 2 от споразумението се изтъква значимостта на зачитането на демократичните принципи и основните права, което трябва да е в основата както на вътрешните, така и на външните ни политики. В момента се увеличава броят на действията, насочени към тормоз и сплашване на опозицията. Преди броени дни двама от лидерите на опозицията бяха осъдени на доживотен затвор. Продължават, увеличават се арестите на адвокати, особено на онези, които критикуват държавната власт. Освен това, има и все повече данни за изтезания. Осъзнавам колко са важни търговските и економическите ни отношения с страната, но те трябва да бъдат съпътствани и от зачитане на правата на човека и основните свободи. Затова и призовавам службата за външни действия да следи за зачитането на тези свободи, както и на правата на политическите партии и други сдружения. Благодаря. Европейския съюз има геостратегически интереси в този район, но това не, означ... не значи безусловна помощ на а, а, властите, защото това ще се превърне в присъда за народа в Таджикистан в контекста на борба с тероризма се одобряват и неща, които са против човешките права. Това са линиите, които маркират развитието, устойчиво развитие, равенство между половете, организирано гражданско общество и така нататък. Тези политики са много важни за прекратяване на всякаква форма на насилие. Без справедливост не може да има демокрация. Това е част от ролята, която Европейския съюз има да играе в света и не може Таджикистан да не бъде едно парченце от тази мозайка и нашата външна политика. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Развитието на политическите и икономическите отношения с Таджикистан е от изключителен интерес за Европейския съюз. Страната е важен партньор в контекста на стратегията на съюза за Централна Азия, която цели да укрепи търговските и енергийни връзки между Европа и региона. Важно е да се отбележи и ролята на Таджикистан като важен съюзник в борбата с тероризма и фундаментализма. Въпреки че вече 26 години страната търси своята демократична идентичност, ситуацията с човешките права се влошава. властите в таджикистан упражняват сериозен натиск върху свободно мислещите хора политическата опозиция и независимите медии. сериозни са и репресиите срещу гражданското общество в частност неправителствените организации които защитават правата на човека. срещу критиците на властта се повдигат политически обвинения а в затвора са задържани видни адвокати журналисти и защитници на човешките права. призовавам властите в таджикистан незабавно да освободят всички политически затворници в страната да зачитат международните закони за правата на човека и да гарантират основните свободи на гражданите на страната. Сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи. Господин Щечина. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, през 1992 година бе сложен край на гражданската война в Таджикистан. 30 000 деца останаха сираци след тази война. В края на 90-те години бях режисьор на документален филм за тези сираци в град Душанбе. Сега тези деца на теория могат да живеят свободно, но плурализмът, свободният политически дебат са идеи, които са им чужди. Пример за това са политически мотивираните обвинения, хвърлянето в затвора на редица активисти. Зачитането на правата на човека и принципите на демокрацията, един от основните принципи на споразумението, което сме сключили с Таджикистан, нека се позовем на тази клауза. Э, härra esimees komisjonär э, on kurb tõdeda et tadžikistan mis tõepoolest госпожа Лауристин. Господин комисар, тъжно е наистина, че Таджикистан е една от най-бедните страни в света. През изминалите години страната все повече се връща назад към тоталитаризма. Не бивам да си затваряме очите пред факта, че е блокирано демократичното развитие на страната. Трябва да се погрижим за създаването в страната на възможности за съдебна защита, за защита на права. Тъй като няма обаче такъв механизъм, правозащитниците са изложени на много голям риск. Нашата резолюция е много важна, тъй като изтъкваме, че съпроводеният от насилие екстремизъм е абсолютно неоправдан. Изтъкваме също така, че трябва да се зачитат правата на човека, че не бива да се използват тирански методи. Наистина се надяваме, че представителите на Европейския съюз по време на преговорите с Таджикистан, председателят прекъсва ораторката от името на ЕКАРЕ господин Герик. Благодаря, господин председател. Таджикистан и е до днес е най-бедната държава в Централна Азия, независимо от економическите си отношения с Русия и Китай. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Европейския съюз е справедливо. До 2020 година са предвидени милиони под формата на структурна помощ. Към момента Европейският съюз е третият по големина търговски партньор на страната. Можем да постигнем и повече в отношенията си, ако и двете страни спазват определени правила. Трябва да категорично да заявим какви са нередностите в страната. Системното заглушаване на критични гласове, ограничаването на свободите, нападенията срещу храмове. Всичко това не се вписва в ценностите на Европа. Оплячкосват се, например, гробищата на християнското мълцинство. Унищожават се негови храмове и културни паметници. Трябва ясно да застанем на страната на това мълцинство, да заявим, че ще има свобода и демокрация, ако в дългосрочен план се спазват правата на човека в страната. Господин Кели. Благодаря ви. Авторите описаха много добре ситуацията в Таджикистан в момента, особено последните години е, по време на режима на настоящия президент. Разбира се, ние трябва да сътрудничим с е, народа на Таджикистан, но трябва и да окажем въздействие за въвеждане на реформи, особено по повод е, отношението към опозицията. Разбираме, че трябва да има борба с тероризма и корупцията, но те използват тази борба за да затварят е, е членове на опозицията. Необходими са нови правила за запазване на свободата на словото и други свободи и трябва да окажем натиск върху правителството да въведе тези промени и да освободи политическите затворници. Благодаря, господин Францулика. Уважаеми колеги, колеги, мисля, че в наш интерес да засилим економическото и търговско сътрудничество с района от Средна Азия, но политическите и економически отношения с Таджикистан са свързани с поделянето на общите ценности за основни права и свободи. Ето защо подкрепям призива за бързо освобождаване на всички хвърлени в затвора по политически мотивирани престъпления. Не можем да се отворим очите за задържането на лица по привидно криминални причини, но всъщност по политически. Множество представители на опозицията, активисти и техните е, роднини е, са подложени на преследване. Медиите нямат свобода. Защитниците на основните права трябва да могат да работят без страх от преследване. Европейския съюз, господин комисар, трябва да се намеси по всички възможни начини. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Кукан е първият. Благодаря, господин председател. До нас достигат тревожни новини за голям брой задържани лидери на опозицията и адвокати в Таджикистан. Посочваме всички тези хора конкретно в резолюцията. Заявяваме, че трябва да бъдат освободени. Европейският съюз е установил с Таджикистан диалог по правата на човек. В рамките на този диалог трябва да призовем страната да извърши реформи, най-вече с цел установяването на независима съдебна власт, с функционираща система на контрол и на срещен контрол. Адвокатите трябва да могат свободно да представляват своите клиенти в съда. Обвиненията трябва да са обективни. Всички граждани трябва да имат право на справедлив съдебен процес и на прозрачни съдебни производства. Приветствам създаването към службата на омбудсмана на група за наблюдение на положението в страната, но има още много какво да се направи. Господин Мариас. Президенте, Το Τατζικιστάν είναι ένα ιδιαίτερα φτωχό κράτο. Благодаря. Таджикистан е бедна страна, в която гражданите са подложени на репресии. Гражданското общество е мишена на правителството и християнското население също. Европейския съюз трябва да настоява за възстановяване на върховенството на закона и демокрацията, да се възстанови многопартийната система и свободата на изразяване. Трябва да следим отблизо това, което се случва и да се създаде възможност да даване политически партии. Трябва да се сложи край на нарушенията на правата на човека. Аз мисля, че Европейския съюз разполага с необходимите средства и възможности за оказване на натиска върху Таджикистан. Господин Полчак. Благодаря за думата. Какви са основните характеристики на живота в Таджикистан? Хора изчезват, има дори мъчения, олигарците управляват страната, религиите нямат равнопоставеност в държавата. Всичко това показва истинското лице на правителството. Признавам, че Европейския съюз има споразумение с държавата. То е от стратегическо значение, но позволете да попитам дали това споразумение може да бъде и да позволява отричане на основните човешки права. Тези аспекти, които споменах, можем ли ние да изоставим борбата за човешки права само заради това споразумение? Благодаря ви, господин Дошман. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с всичко това, което казаха колегите до тук. Трябва да подпомогнем Таджикистан по пътя му към демокрацията. Тази страна има граница с Таджикистан, с на протежение на 1000 километра. Имам един въпрос. Четейки резолюцията, не виждам случаи, по които трябва да се предприемат действия по спешност. Всички случаи, за които се говори, вече са на лице от години. Участвам в структурата ни за взаимодействие с Таджикистан. Дори съм се срещал с президента на страната, но нямах възможност да участвам в работата по резолюцията. Трябва да помислим тук в парламента по кои случаи трябва да се предприемат спешни действия, как по-добре може да се гарантира и работа по резолюциите на колеги, които членуват в делегациите за връзка с съответните държави. Мисля, че в работата по тези текстове трябва да участват тези колеги. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Таджикистан е, се намира в една ситуация, която се оказва често срещана в бившите съветски страни. Има почти гражданска страна между исламистите и Комунистическата партия на власт. Това е опасна ситуация между бедност и опресия. Това заплашва стабилността в страната. Сегашното правителство извършва преследване срещу адвокати и защитници на правата на човека. Като човек, който е, има юридическо образование, не мога да не отбележа факта, че се заплашват с затвор онези, които защитават да защитаваш правата на човека. Колеги, обръщам се към всички вас в рамките на е, споразумението за партньорство и сътрудничество е, да, се, е, да, да поискаме да се спазят поетите ангажименти. Благодаря. Думата има комисаря Стилианидес. Господин председател, уважаеми колеги, изправени сме пред един период за правата на човека в Таджикистан, който поставя своите предизвикателства. Имаше положителни развития през последната година. Например, приветстваме дейността на very... Омбудсмана за правата на човека. Сериозен консенсус възникна по много въпроси. Тревожността ни идва от политическото участие е, и въобще наличието на политически затворници. На 29 септември 2015 година Ислямската партия на Таджикистан е, бе обявена за незаконна, бе обявена за терористична организация и нейните ръководители бяха арестувани. Европейския парламент излезе с едно изявление, в което се иска да се помисли малко повече от страна на таджикското правителство, като е, се казва на правителството е, да защити правата на човека, правото на справедлив процес, е, дори когато се водят операции за сигурност. Миналата седмица Върховният съд на Таджикистан излезе с твърди присъди за 13 арестувани лидери на а, тази партия, а, като например доживотен затвор Излязахме с съобщение, в което разкритикувахме този процес. Казахме, че е, процесът не е бил е, справедлив и не е имало справедлив процес, е, който да бъде достатъчно прозрачен и не отговаря на поетите задължения от Таджикистан по международното право. Също така казахме на таджикското правителство, че трябва да се представят ясни доказателства, които да докажат наказателно-правните обвинения отправени към тези лица, а не политически такива. Върховенството на закона би могло да попречи на екстремизма. Написахме това и го казахме по време на няколко заседания на високо ниво, когато президента на Таджикистан бе в Брюксел през декември 2015, казахме го и в Астана, на Министерското състояние пак в края на 15 година, както и в други случаи. А сега и днес заради диалога между Европейски съюз и Таджикистан в Доспанде за правата на човека. Според мен действията на таджикското правителство крият потенциал да засегнат легитимността на политическата система на Таджикистан. Това не е в наш интерес. Нашата политика търси политическа стабилност и просперитет. Като Европейски съюз ние доставяме развойна помощ, подпомагаме Таджикистан и Централна Азия. Ще продължим да залагаме правата на човека, правата на затворниците в своята програма. Европейският съюз е готов да работи заедно с Таджикистан по решаването на тези важни въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Приключихме с тази дискусия. Седем предложения за резолюция съм получил. Гласуването